wieder aufgenommen. Das Protokoll der Обявявам заседанието за открито. Протокола от сесията вече е на разположение. Някой има ли възражения? Ако не, в такъв случай протокола се приема